от правилата, тълкуването на правилника се приема. Още едно съобщение. Компетентните френски власти ми съобщиха, че госпожа Кристин Рево Дело Онехла замества господин Дезир от 9 април по силата на член 71 от правилника относно избора на европейски депутати чрез всеобщо избирателно право. Съгласно процедурния правилник, парламента отчита избора на господин Дрефо. Добре дошъл на новия колега и по силата на член 32 от правилата е, тъй като няма оспорено за на заемането на мястото от господин Рево, той има право да вземе своето място в съответните заседания и постове като европейски депутат, тъй като е декларирал, че няма нищо, което да му пречи да направи това. Сега преминаваме към дневния ред за съвместния дебат по банковия съюз.